че трябва всички да го знаем. Благодаря, колега Вюрц, за тази информация. Още в такъв случай гласуването, което ни предстои, става още по-актуално. Колеги, искам да ви съобщя, че има 12 общи становища на съвета. Има мотиви към тях и становища на комисията. Те постъпиха при нас, а заглавията им ще видите в протокола от днешното заседание. Тримесечният срок, който започва да тече от утре 16 януари 2009 година. Съобщавам ви, че изброените членове на парламента внесоха предложение за възобновяване за на излъчванията на телевизия НТВ-ТФ в Китай. Предложението събра повече от половината подписи на членовете от парламента и съгласно нашия правилник ще бъде разисквана и публикувана. Сега думата има колегата Карпат. Е, е, благодаря, господин председателю. От името на тези, които подкрепят тази инициатива, искам да благодаря на 440 всъщност повече от 440 депутати, които се подписаха под е, това предложение. Искаме ЮТЕЛ САД да поднови своето излъчване с телевизия HN